като представители на нашите граждани, като Европейски парламент, имаме нужда от повече финансиране в европейския бюджет между 2020 и 2027 за възобновяеми енергии, за да се създадат нови зелени работни места и да се инвестира във възобновяеми енергии. Имаме шанс. Не трябва да не можем да си търсим повече извинения. Трябва да използваме възможността да се превърнем в световен лидер. Не трябва да ни водят економическите интереси, а да се фокусираме върху устойчивостта. Трябва да имаме предвид, че природата може да оживее без хората, но хората не могат да оживеят без природата. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Александър Филипс. Благодаря ви. ние можем да победим, но всъщност основното е да осъзнаем, че трябва да победим в името на нашите деца на всяка цена трябва да направим така, че децата, които сега маршируват по улиците и демонстрират за повече околна среда и за повече опазване на климата, да повлияят на всички нас, да се вдъхновим от тях. Нека ние тук в Европейския парламент, както и в комисията, да се е, е, мобилизираме за повече действия. Най-малко 3 градуса трябва да бъде намаляването на глобалното затопляне до 2050 година. И това означава, че всъщност ние действително трябва да се стремим към по-амбициозни цели. 2300 дори ще бъде идеалният вариант за намаляване с 3 градуса. Зелената сделка е много важна. Много сериозно трябва да се отнасяме към бъдещето на нашата планета и на нашите нашите деца. Благодаря ви. Благодаря, Александра. Анис Еврен има думата сега. Благодаря, господин председател. Четири години след подписването на Парижското споразумение виждаме, че има сериозно разминаване между поети ангажименти и извършените действия от държавите, подписали споразуменията, особено най-големите замърсители. Вашето съобщение, господин комисар, забравя да спомене важната роля на градовете в борбата срещу климатичните промени. Половината от световното население живее именно там. Отоплението на сградите, пътния трафик, зелените площи, в световен план градовете са източник на 60% от парниковите газове. Генералният секретар на ООН смята, че градовете са едно от приоритетните места за действие. И така, въпросът ми е двояк. Как Европейската комисия ще включи гласа на европейските градове на 23 септември и какво може да предложи комисията, за да подобри своята водеща роля по този въпрос от ключово значение? Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на Ута Гюталанд за минута и половина. Eh, Господин комисар, изборите които приключиха току-що, дадоха едно ясно послание, че ни е необходим един устойчив преход и колкото по-бързо, толкова по-добре, за да можем да поемем водеща световна роля. И ние тук предаваме гласа на младите, да действаме още по-решително, отколкото до сега. Избраният председател на комисията вече каза, че климатът ще бъде главен приоритет биологичното разнообразие по целия свят също. Мога да приветствам това, но в Нью Йорк ще имаме възможност да покажем, че говорим сериозно. Ще можем да покажем, че искаме да бъдем световни лидери в областта на климата и е, целите за 2300. И то не само с празни думи, а и с конкретни действия. За нас като социални демократи, работата и е устойчивото бъдеще, социалната економика е много важна. Имаме нужда от устойчивост в Европа. Трябва да изпълним целите на парижското споразумение. Трябва да покажем, че това е най-важният приоритет за Европейския съюз, но същото трябва да стане и по целия свят. Важно е да покажем в Нью Йорк, че ще действаме конкретно, но да покажем също, че взем, гледаме сериозно на Парижкото споразумение и целите за 2030 и действаме конкретно. В Нью Йорк имаме шанс и не бива да го изпускаме. Трябва да покажем, че ние сме водещият континент, че на международно ниво Европа разбира сериозността на ситуацията и поема политическата отговорност. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Юта Паулус. А ораторът говори без микрофон. Да, почти 4 години изминаха от Парижското споразумение и ние е, е, междувременно казахме, че е, е, все по-трудно се постигат е, е, целите. Е, невъзможно е да постигнем целите си. Е, е, намаляване с 3 е, градуса на затоплянето и в Нью Йорк аз мятам, че ще трябва при всички положения да покажем готовност за действие. Не съм съгласна с колегите, които твърдят, че ние сме изпреварили останалите. Не. Е, погледнете какво е, ни казват учените, най-вече в специалния доклад от миналата година, защото, е, за съжаление, нашият бюджет по отношение на декармонизацията не предвижда достатъчно средства. Няма да можем да се съобразим и с съветите на учените във всички сфери трябва да се види съвсем точно как ще се отрази опазването на климата, как се отразяват обаче и, и емисиите. Естествено не става дума само за производството на месо, става дума и за търговска политика, и за транспортна политика и така нататък. Контрапродуктивно е това, което се върши в момента и ние не бива да продължаваме така. Трябва да продължим да следваме пътя, който ни сочат нашите деца, младите хора, които всяка седмица са на улицата. Благодаря. На госпожа Юта Паулус. И така, е, има синя карта е, във връзка е, с вашето изказване. Господин Фалас иска да ви зададе въпрос. Вие имате право да кажете дали желаете да приемате въпроса и да отговорите или не. Госпожа Паулус. Един от вашите колеги поиска а, да зададе въпрос за уточняване и изясняване. Съжалявам, не разбрах въпроса. Питам ви, желаете ли да приемете е, въпрос за уточнение и изясняване на вашето изказване? И така, да, разбира се, приемам. Е, имате думата. Благодаря. Не става дума точно за въпрос. Бих искал да кажа следното. Много от колегите е, посочиха, че Европа трябва да поеме ролята на лидер. Е, не става дума за това дали можем. Е, ние трябва да го направим. Това е в крайна сметка волята на гражданите, на нашите избиратели. И ние, като Европейски парламент, трябва да решим просто какво можем да предприемем, за да оправдаем очакванията за лидерство. 30 секунди имате, за да отговорите. Благодаря е, за този въпрос. Европейския парламент може да изиграе много съществена, много силна роля. Е, ние всъщност трябва непрекъснато да пришпорваме Европейската комисия, да е, настояваме за много повече мерки за опазване на климата и на околната среда като цялото до 2030 година. В противен случай ние няма да постигнем дори и нашите не чак толкова амбициозни цели до този момент. Става дума за оцеляване на човечеството, на цивилизацията. Ние трябва в, тук в Европейския парламент между отделните групи да обменим отново опит и да обединим усилията си, за да постигнем нашите цели. Трябва да засилим действията. Това е задължението ни. Това е нашия ангажимент. Благодаря за въпроса. Госпожа Тоте е следващият оратор климавáltozás elleni globális küzdelem és a Благодаря, господин председател. Глобалната битка срещу климатичните промени и Парижското споразумение трябва да бъде изпълнено. Това е много важно, защото е ефектът от климатичните промени не е само економически и социален. Това е екзистенциален въпрос. Приветствам факта, че Генералният секретар на ООН поема инициативата да се засегне този въпрос отново. Ние можем да се гордеем с постигнатото и с ангажименти до момента по линия на борбата срещу климатичните промени. Целите на Европейския съюз и неговите ангажименти за 2030 година са най-амбициозните на фона на тези на другите основни държави. Унгария е поела своя ангажимент е, – тя има постигнати резултати, които сочат, че ръста на БВП е, не следва ръста на емисиите. Но борбата за климатичните промени не е само дело на Европейския съюз, тъй като него се падат само 10% от световните емисии. Предизвикателството може да бъде решено само ако всяка държава поеме свой ангажимент като Европейския съюз. Ето защо приветстваме факта, че заместник председател на комисията, който е номиран, номиниран, подчерта колко важно е международните преговори за климатичните промени да бъдат проведени. Трябва да следим тази работа, защото тя е залог за бъдещето на нашата планета. Благодаря, госпожо Тот. Има синя карта. Страна колегата Беладит. Искате ли да отговорите? Ако приемете синята карта на господин Бенадет, той иска да ви зададе въпрос. Приемате ли я? Да, приемаме. 30 секунди имате. Благодаря. Въпросът ми всъщност е към госпожа Паулос, а не госпожа Тот. Мога ли да задам въпрос на госпожа Паулос? Не, това не е възможно. Тя вече получи синя карта след своето изказване. И така сега продължаваме с спонтанни изказвания. Има 7 записали се. Ще дам време за изказване на всички записали се списъка за спонтанни изказвания, при условие, че всеки спазва времето, което е отредено. Започваме с Жуал Фуер Перейра за една минута. Благодаря, господин председател. Устойчивото развитие, борбата с климатичните промени придобиха ключово значение в световната политика. Но като ставим на страна клишетата, пропагандата, опортунизма, с който се подхожда по тези въпроси, какво остава? За съжаление, остава воденето на една и съща политика, която не позволява стабилна връзка между човек и природа. Тези, които подписват споразуменията за устойчиво развитие, са именно тези, които отварят широко вратите за унищожителната екологична политика, за унищожителната търговска политика и селско-стопанска политика, които води до изместване на замърсяванията, Господин комисар, цената на емисиите парникови газове от търговска спогодба с Меркосур. Каква е? Някой правил ли е разчети? Ние трябва да стремим към устойчиво развитие и да разработим една система – която да способства устойчивото развитие, защото капитализма не е зелен за момента. Благодаря. Следващото изказване Мария Еспилаки. Благодаря, господин председател. Европейският съюз наистина играе водеща роля в отношение промените на климата. Господин комисар, ние постигнахме това. Европейският съюз е начало, що се отнася до законодателство, цели в държавите членки, но това изобщо не е достатъчно. Новото зелено споразумение на новия заместник председател Тимерманс трябва да вземе предвид конкурентоспособността в Европейския съюз и да поставя по-голям акцент върху възобновяемата енергия. Това ново зелено споразумение трябва да се опира също и на един нов международен съюз, като това ще бъдат държави, региони и целта ще бъде да се постигне ново зелено развитие, развитие с акцент върху новите технологии – ние трябва да предоставим необходимите средства от нашите фондове, но и с частни средства. Имаме нужда от нови сгради, имаме нужда от кръгова економика, но най-вече имаме нужда от промяна на потребителския модел. Това са новите стълбове за развитие. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Мария Грапини. Комисар, стимат колеги. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Вярвам, че европейската позиция вече е станала ясна на всички по този въпрос. Ние имаме за 2300, за 2050 определени цели, но мисля, че новия състав на комисията е, ще трябва да се е, концентрира върху практическите действия е, и да не се задоволява единствено с целите, които вече сме формулирали. Не само Европа е тази, която се нуждае от решаващи стъпки. Ние се нуждаем от партньори в целия свят, които да следват нашата политика за намаляване на замърсителите и на емисиите. Така че решението трябва да се търси на световно равнище. ООН е очевидно е по-подходящата платформа. Новата политика на Европейския съюз трябва да отговори на предизвикателствата, но при всички положения трябва да заложим на научни изследвания. Без изследвания няма да постигнем целта си. Ели Чанс има думата. Thank you. Благодаря. Както чухме в петък, младите хора ще излязат на улиците, за да искат по-сериозни действия срещу климатичните проблеми. Водещата им роля, според мен, е наистина вдъхновяваща. В отговор на техния призив може да направим три неща. Да бъдем солидарни с климатичните стачници, да помислим какво е нашето поведение и най-важното е като представители на народа, трябва да работим за системна промяна. Европа изгражда просперитета чрез експлоатация на суровини и изкопаеми горива. Модел, който изнасяме по целия свят. Това доведе до климатична криза и неприемливо неравенство. Ето защо ние носим една специална отговорност да проявим водеща роля за постигането на неутрална карбонизация и борба с неравенствата. Амбицията все още не е достатъчна нито тук, нито в националните парламенти. Зелената сделка от думи трябва да бъде превърната в дела. Да няма търговска политика, която насърчава обезлесяването, да не се инвестира в изкопаеми горива, а публичен транспорт, нулеви въглеродни сгради. Трябва да се възползваме от възможността за нулево въглероден преход, за да изградим бъдещето, което заслужават нашите деца. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Микола за една минута. Благодаря. Задаване на цели, амбиции. Политиката на Европейския съюз обаче прави нещата по-зле, не по-добре. Например, производство на газ е с 15% до 2300, 2300 година. Това не съответства на потребностите на настоящата газова система, развитието на газовия капацитет и вноса на газ от САЩ. Шел, един от най-големите замърсители на планетата, лобира успешно пред комисията и идеята, че газът е по-добър подход от енергетиката, базирана на възобновяеми енергии, беше всъщност внушено от Шел. Постигането на по-високи цели е, няма да бъде е, изпълнено, освен ако не заложим по-амбициозни цели. Благодаря. Давам думата за една минута на колегата Анна Калев. от кризата на климата. Аз бих казал нещо повече. Разтревожени сме от общата криза на околната среда, която застрашава водите, горите и производството на достатъчно храна както на нашия континент, така и на нашата планета. Но сме разтревожени от още нещо – от наличието на твърде много думи, и твърде малко дела в тази политика. въпросът е защо? моят отговор е защото никоя политика не може да бъде успешна ако не е изначално обърната към нуждите на хората тоест да бъде политика която спасява а не съсипва фермерите която подкрепя а не разорява малкия бизнес която гарантира запазването на металната стоманената алуминиевата индустрия в европа политика която развива модернизира енергийните и въглищни райони а не ги закрива и обезлюдява. за да имаме такава политика вярвам трябва да се обърнем точно към тези млади хора които протестират и преди всичко да бъдем лидери в науката иновациите и образованието нещо което европа не е. благодаря ви. para encerrar o nosso debate antes de passar Сега давам думата на коми... Ком... Не, всъщност, преди а, да дам думата на комисаря, Карлос Риньо. Човечеството е... Човечеството е изправено пред сериозни предизвикателства, като опазване на биоразнообразието. И има политически консенсус. Това е неоспорим факт. многостранните споразумения за опазването на планетата трябва да бъдат разглеждани в своя контекст. Антонио Гутереш, генералният секретар, свика среща на върха в Нью Йорк следващата седмица, за да покани държавните и правителствени ръководители да засилят своята, своя принос за борбата с климатичните промени. Европейския съюз има сериозна амбиция в борбата срещу климатичните промени борба, която ще бъде подновена и от новия екип на комисията. Не успяхме да издействаме силно споразумение. Декарбонизацията е глобално предизвикателство. Трябва да споделим това, което сме получили в нормативен план и да преминем бързо към действия. 27 държавни планове – и европейския план изискват конкретизация. Благодаря. Е, Господин комисар Канете, имате думата. Заповядайте, за да приключите дебата. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви за този оживен дебат. Политиката за постигане на целите са наистина нещо много сериозно. Ще започна с думите на господин Петър Лизе. Понякога европейците се критикуват твърде много. Мисля, че в Нью Йорк Европейският съюз и благодарение на усилията на този на бившия парламент ще може да разкаже една много добра история. Енергийното законодателство, прието от този парламент, спомогна много. Климатичното ни законодателство, прието тук, през, през, получи една огромна подкрепа и подкрепи усилията на Комисията за устойчива климатична политика. Европейците имат най-амбициозното национално законодателство и както партиите казаха за спазването на климатичните споразумения. Но нещо много по-важно – имаме цялото необходимо законодателство за постигане на тези цели и в помощта на амбициите на парламента дори да ги преизпълним. Цялото ни законодателство е насочено към постигането на целта за намаляване 45%. Имаме законодателство, имаме силни правителства, които да изпълняват тези климатични цели. Няма друга държава в света, която да притежава това. Политиките се променят. Да, правителствата в Европейския съюз се променят, но политиките остават същите. Имаме силно законодателство, амбициозни цели и сме поставили на масата много амбициозни цели до 2050. Има имам големи очаквания, че на заседанието на съвета през декември тези цели за, неутрални климат, за неутрален климат ще станат факт. Но тези цели са много по-амбициозни, защото техните, другите цели се отнасят в един глобален мащаб. Така че ще станем първата голяма економика, която да е климатично неутрална до 2050. Новата комисия, избраният председател, пое ангажимент да предложи е, Европейско зелено споразумение през първите 100 дни от своя мандат. То ще включва първото европейско климатично законодателство за постигане на целите за климатична неутралност от 2050 но из... поставят се с цел за намаляване на емисиите с 50% до 2300. Тъй, че ще отидем в Нью Йорк с едни добри резултати, с голяма подкрепа за развиващите се страни за постигане на тези цели. Важно е не само Европейски съюз да да бъде амбициозен, важно е да подкрепяме и другите, така че и те да ги изпълняват и да ги убедим света, че трябва да върви в тази посока. Ние сме най-големите е, донори и финансираме развиващите страни. Ето защо можем да се гордеем с постигнатото, но имаме да вървим още дълъг път. Световен лидер сме, като осигуряваме ефективност. Създаваме растеж и зелени работни места – и в този случай останалият свят ще ни последва. Носим тази отговорност, защото Европейският съюз, ако не поеме тази водеща роля, никой няма да го направи. Ето защо аз съм сигурен, че новата комисия ще работи заедно с този парламент и ще подкрепя и новия състав на комисията, така както подкрепяше мен. Ние правим предложения, парламентът ги подобрява и съм сигурен, че този парламент ще бъде още по-амбициозен. Още два коментара. За да станем климатично неутрални, това означава революция, економическа и социална. Може би най-голямата до сега. Това е промяна на начина на производство, начина на, на отопление и охлаждане – начин, промяна в начина на работа на индустрията. В производството на стоки, транспорт, всичко това е революционно. Земеделието, как трябва да се намалят емисиите на метан там, това също е голяма революция. И всичко това става на различни държави и на различни територии – но трябва да има един социален преход. И всичко това е изключително важно. Аз съм изключително щастлив, че избраният председател декларира, че комисията ще подкрепя хората в тези региони, защото това е изключително важно. Никой не може да изостане от тази огромна трансформация в економическата и социална система на Европа през следващите години. Задаваме си амбициозни цели, но трябва да се грижим за нашите граждани, така че а, да има един справедлив социален преход. И още нещо а, много специфично по това, което каза господин Ферей, да става въпрос за въздействието на търговските споразумения с Меркосур върху климатичните промени. Необходима е политика, която да поощрява климатичната политика и постигането на климатичните стандарти. Ние изпълняваме това, този ангажимент при всички преговори през изминалите години. Преговорите с Меркосур за преговорите с Меркосур въжи същото. Също така става въпрос за защита на околната среда и промените в климата, за изпълнение на целите на Парижското споразумение, за да може Парижкото споразумение да се изпълнява ефективно с помощта на отделните държави. Смятам, че нарушаването на Парижкото споразумение представлява неизпълнение на споразуменията между Европейския съвет и Меркосур. Необходимо е всички държави да съдействат активно за изпълнение на целите от Парижкото споразумение. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето изказване. Благодаря е, и за доброто сътрудничество е, между комисията, вашия ресор конкретно и парламента през последните години. И това сътрудничество ще продължи и по време на срещата на върха в Нью Йорк. Надяваме се, че е, Европейския съюз неотклонно ще върви по пътя към е, опазването на климата. И така, преминаваме към следващата точка е, в дневния ред назначаване на председателя на Европейската Централна банка. Кандидатът е госпожа Кристин Лагард. Преди да започнем с дебата, ще напомня на всички участници, че през тази пленарна сесия ще изпробваме една нова система за електронен регистър. Спонтанните изказвания ще се регистрират в електронната система вече. Информацията вече е разпратена до депутатите. Информация ще намерите и на местата ви в залата. Когато желаете думата по процедурата синя карта или в рамките на спонтанните изказвания, трябва да натиснете едно или няколко определени копчета. Така че в е, устройството за гласуване ще намерите и копчето за подаване на заявка за синя карта или спонтанно изказване. Но естествено можете да използвате и старата е, система все още. При всички положения ние ви молим да използвате новата система, е, новото устройство с копчето, за да е, изпробваме новия модел. Не забравяйте във всеки случай да носите картите за гласуване, за да можете да използвате пълноценно това ново устройство. А сега започваме с обсъжданията по точката от дневния ред. Вие знаете, че докладът, който днес ще обсъдим, е изготвен от нашия бивш колега Роберто Гуалтиери, който междувременно вече е министър на економиката в Италия. От името на всички ще си позволя да му пожелая много успех е, в е, Италия на новия пост. Е, нашата колега Ирене Тинали е неговия заместник и тя ще представи доклада. в Комисията по економически и парични въпроси. Тя е, замества именно господин Галтиери като председател на комисията. Ние желаем много успех е, като председател в тази много важна комисия на Европейския парламент. Госпожа Тинагли сега ще вземе думата. 6 минути госпожа Тинали има на разположение 6 минути. Междувременно тя ни съобщи, че ще използва тези 6 минути. Става дума за новия председател на Европейската централна банка. Е, един който е много важен не само за паричната политика на Европейския съюз, но и за всички процеси е, в тази сфера в Европейския съюз. Е, Кристин Лагард е позната на всички нас. Това е познато име. Тя имаше възможност след годишнината, която от, чества Международния валутен фонд да бъде и кандидат за председател на ЕЦБ. Много важно е, естествено, да се запази суверенността на Европейската парична единица в нашия взаимно обвързан политически и економически и финансов свят. Една стабилност и суверенност е необходима, за да може да се защитава европейската политика, да се защитава европейският социален и економически модел. През последните 20 години, независимо от някои слабости, тази политика, водена от Европейската централна политика, показа устойчивост, независимо от това, че е, Европа, както и целият свят, бе изправен пред една от най-тежките економически и финансови кризи в своята история. Председателят на ЕЦБ в рамките на своя мандат е, има за задача да защитава с конкретни действия от е, паричната политика еврото да а, върши това а, в името на всички европейски граждани. отговорите на писмените въпроси, които госпожа Лагард представи, и изслушването и пред Комисията по парични въпроси и економически въпроси през началото на септември показаха, че тя е подходящ кандидат за поста председател на ЕЦБ. На лице е широко съгласие по отношение на уменията на кандидата Кристин Лагард. И аз се надявам, че днес това ще се отрази и по време на гласуването. Но а, е, изключително важно е, естествено, в а, е, съответствие с договорите и с политиката на нашия парламент и на е, и политическата комисия е, по економически и парични въпроси, да се съобразим с мнението на всички е, наши депутати, с всички наши граждани и е, ние очакваме всичко това, което бе е, казано и по време на изслушването като критични бележки да бъде взето под внимание по време на мандата на госпожа Лагард. Ние желаем повече ефективни действия от паричен и економически характер. Ние настояваме за задълбочаване на цялата политика по отношение на защита и стабилност на еврото. Госпожа фон дер Лайен вече говори за цялостно прилагане на всички мерки във връзка с социалния и економическия стълб и с новия модел на управление. В този контекст ние сме е, готови да се изправим пред тези предизвикателства. Благодаря, госпожо Тинагли. Сега ще помоля е, заместник председателя на комисията, господин Добровски, да вземе дума. Господин председател, уважаеми депутати, госпожо Тинагли, винаги е чест човек да участва в разискванията на Европейския парламент. Днешното гласуване на кандидата за председател на ЕЦБ е от особено значение, тъй като банката играе централна роля в економическата политика на ЕСА. Договорите прокламират независимост на ЕЦБ при провеждането на парична политика. Това е принципа, който комисията не изцяло отстоява, тъй като е залог за постигането на целта да се опази стабилността на цените. Уважаеми депутати, независимост и отчетност вървят ръка за ръка – Днешното гласуване е важно проявление на механизмите, чрез които се държи отговорна ЕЦБ пред Европейския парламент. Позициите на парламента са много важни, тъй като съвета предложи Кристин Лагард за председател на ЕЦБ. Съгласен съм с становището на економическата комисия, и на съвета, че Кристин Лагард отговаря на изискванията за поста. Също така, нейната кандидатура е много важна и за равенство на половете в ЕЦБ, въпрос на който парламентът много държи. Ролята на ЕЦБ не може да бъде подценяване. Тя осигурява стабилност на цените, предпоставка за добре функциониращо парично пространство. Решителните действия на ЕЦБ по време на финансовата криза избегнаха сериозната заплаха от дефлация и позволиха на економиката да се възстанови през последните години. Паричната политика сама по себе си обаче не може да промени последните тенденции в економическата политика на държавите членки. Паричната политика трябва да бъде подплатена с структурни реформи и фискална политика. Относно структурните политики трябва да използваме всички лостове за улесняване на прехода, от който се нуждаят гражданите и бизнеса през следните години. Климатични промени, дигиталната програма, глобалната политическа несигурност – относно фискалната политика, фискалната стабилност. Мисля, че фискалната политика може да стимулира вътрешното търсене и инвестиции. Кристин Лагард също почита това в встъпително си изказване в Комисията по економически и парични въпроси. Съм напълно съгласен с нея. Дългосрочен план за дълбочаването на економически и паричен съюз също е много важно по-задълбочен и по-добре свързан капиталов пазар в Европейския съюз и завършването на банковия съюз. Това е залог за изграждането на по-устойчиво европространство. Очаквам да чуя сътруднич... вашите изказвания и очаквам с нетърпение сътрудничеството с Европейската Централна банка. Благодаря, господин комисар. А сега изказване от страна на колегите. Първи е Маркус Фербер за две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми господин заместник председател на комисията, уважаеми колеги. Политиката на ЕЦП беше подложена интензивни дискусии през последните години. ЕЦП упражнява повече економическо управление, отколкото това е вменено в нейните задължения, т.е. да осигурява стабилност. Миналата седмица беше решено отново да се премине към програма за още по-голямо намаляване на лихвите и това наля още масло в огъня. Ето защо, защо ЕЦП и Марио Драги загубиха голяма част от доверието. По време на изслушването Кристин Лакар в Комисията по економика и парични въпроси подкрепи точно тази цел. Ние, социал-демократите, не сме глухи и слепи. Искаме да останем верни на договорите. Ето защо искам да повторя това още веднъж. В средносрочен план това означава, че ЕЦБ трябва да се откаже от тази изключително свободна финансова политика. Не може да, зависи, да се зависи толкова много от ефтините пари. Кристина Лагард е поставила задачата да информира повече за паричната политика на ЕЦБ. Това е изключително важно. Тоест, трябва да се носи отговорност за взетите решения. Трябва да има по-добра комуникация и това означава госпожа Лагард не само да обяснява, а и да слуша а, да се слуша в критиката за паричната и политика. Това са важни въпроси за нас. Защо ЕЦБ трябва да се концентрира повече върху своя мандат и взетите решения. Госпожа Лагард каза, че ще го направи и ние днес ще гласуваме за нея. Благодаря ви. Сега давам думата на Хонас Фернандес. А, микрофон. Микрофон, моля. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин Добровски, за това, че сте тук. Преди няколко дни изслушахме кандидата за поста председател на ЕЦБ. Е, мога да кажа, че бяхме много доволни. Първо, защото е, госпожа Лагард е, заяви, че ще продължи работата на Марио Драги в Европейската централна банка, т.е. ще има последователност но същевременно концептуалната рамка на паричната политика е, на Централната банка трябва да отговаря на записаното в договорите. Е, но ние виждаме е, в момента какво е въздействието върху ценовата стабилност. Фискалната политика, естествено, е изключително важна, когато говорим за парична политика. Инак няма да можем да постигнем целите си. Благодаря на Йонас Фернандес. Луис Карикано има думата. Благодаря, господин председател. Ние не сме тук, за да извършваме оценка на пригодността на госпожа Лагард. Преди няколко години имаше заседание на комисията ЕКОН, по време на което оценихме нейните качества и резултата бе доста задоволителен. Тук сега имаме възможност да разгледаме дейността на ЕЦБ. През последните години банката е единствената институция, която е в готовност да се бори с рецесията и да вземе предвид немислимите последици от нея. Паричната политика се опита да направи прекалено много – ЕЦБ е свършила много работа. Но тя не реализира пълния си потенциал заради държавите членки. Госпожа Лагард може да постигне много повече. Половината от европейските държави нямат нулев дефицит и могат да инвестират в бъдещето. И това, което се случва, понякога не е справедливо спрямо нашите граждани. Има държави с по-низко ниво на фискалния дълг. Испания трябва да се справи с структурните проблеми, пред които е изправена. Тук визирам най-вече пазара на труда. Важно е да се отчете растеж в държавите. Европейския парламент и институциите също вършат много повече. Трябва да постигнем напредък по досиетата и внимателно да следим борбата срещу безработицата. Трябва да осигурим и нарастване на процента растеж. И така, ние определено сме за госпожа Лагар. Тя е подходящия кандидат за този пост и смятаме, че тя ще се вслушва в нас и ще изслуша и нашите въпроси. Благодаря. А сега давам думата на Гиголд. Президенте, се... Благодаря, господин председател. Дискусията за номинацията на госпожа Лагард според мен представлява една дискусия за отклоняване на вниманието. Има много ясен сигнал. Пре... Целта, т.е. Пре... назначаването на госпожа Лагард е продължение на господин Драги. А без ЕЦБ нямаше да имаме ценова стабилност, защото най-нестабилната валута е тази, която не осигурява ценова стабилност. Ето защо намесата на ЕЦБ, е е, тя всъщност не изпълни мандата си. Вместо това имаме ситуация, в която държавите на, от еврозоната не изпълняват задачите си. И е, най-вече държавите, които се борят с економически проблеми, тези, е, в които социалните реформи в подкрепа на економиката не се изпълняват правилност. Прави се така, че се опрощават дългове, вместо да се търси екологична и економическа трансформация. Ето защо се радваме, че госпожа Лагард каза ясно. Държавите членки трябва да имат обща фискална политика. Това е условието, паричната политика да не бъде излагана повече на рискове. Имаме ясен сигнал от една страна, че имаме жена начало на ЕЦБ и една по-зелена парична политика. Ето защо се радваме на това изказване на госпожа Лагард. Благодаря. Сега давам думата на Герулф Анеманс. Ерен, колега. Госпожи и господа, колеги, които е, не сте непременно в е, е, така двупартийната система на социалисти и демократи и на НП, а по-скоро сте склонни да е, приемат една многопартийна или трипартийна система. Към вас се обръщам. Ние виждаме какво става с госпожа Фандерлайн, с Макрон, с готовността да се е, поддържа политиката, която се води до този момент от е, ЕЦБ. И госпожа Лагард е, твърди, че тя ще продължи по този начин. Но времено тя заяви, че а, е, не бива така слепешката да се подкрепя и всичко това, което а, е, се предлага, включително и това, което се а, прави от ЕЦБ е до този момент и от господин Гра, а, Драги, защото това а, малко а, напомня на скок в неизвестното и аз се надявам, че а, аплодисментите за госпожа Лагард няма да свършат с изслушването и с тези думи, а ще продължат и по-нататък. Благодаря. Давам думата на колегата Епинг. Благодаря, господин председател. ЕЦБ, Централната банка, е най-мощният е, е, финансов институт е, в Европейския институт. Това е, в Европейския съюз това е и най-важната институция на ЕС. Но какво виждаме всъщност, че става дума най-вече за определена политика, която очевидно е в полза на определени страни, на определени държави членки. И ето, че господин Драги продължава с своята политика на ниски лихвени проценти. Те почти се доближиха вече до нулата. И госпожа Лагард, всъщност, колкото и да беше критична в някои от изказванията, си ще продължи. 60% от от економическата е, стойност и економическата мощ е, на Европейския съюз е, всъщност се изправя срещу господин Драги, но Драги не се вълнува от това, че предприятията страдат, че економическите експерти го съветват да действа по друг начин. Не. Ето, че сега в момента политиката е такава, че ще страдат пенсионерите, ще страдат хората, които са с ниски доходи. И на практика сме на прага на една неприятна рецесия, а нашите граждани са изложени на това зло и нямат начин да се борят. Благодаря. Госпожа Манон има думата. Шар колеги! Скъпи колеги, какво странно усещане за новите депутати да водим този дебат за председателството на ЕЦБ без единствения кандидат госпожа Лагард да е тук в залата. Ние обсъждаме ролята на ЕЦБ и целите, които трябва да преследва. Обаче валутната политика е много важна и за климата, и за неравенството. Лагард много добре е запозната с неравенството. Когато бе председател на МФР, те само два пъти говори по въпроса. За неравенството пак се говори за ценова стабилност. Само 10% обаче от парите, които се изнасят на пазара, отива до предприятията. Всичко друго е просто един балон, спекулативен балон. Независимо от кригата и гръцките проблеми, ЕЦБ продължава да не води политика, която да е в интерес на мнозинството. Лагард и комисията говорят за зелена сделка, но те готови ли са да финансират? Не. да се борят с замърсяващите предприятия? Не. Да отпускат кредити на предприятията за енергийния преход? Не. Готови ли са за зелени инвестиции? Не. Няма да пипат сакралния пазар. Манията с пазара, с пазара е нещо много лошо. ЕЦБ Трябва да спре да финансира замърсяващи дейности, да регулира пазара, за да се стимулират зелените инвестиции. Това е което трябваше да даде госп... отговор, който трябваше да даде госпожа Лагар днес тук в залата. Не забравяйте, че срещу нея има и наказателно преследване в Франция. Паричната политика трябва да обслужва приоритетните цели, а именно хората и планетата. Благодаря господин Микалао Ванадануш за една минута. Европейският съюз, капиталът, правителствата се опасяват от една нова капиталистическа криза. Искат да под, а, подпомогнат банките, които през последните десетилетия имат монопол, да си възвърнат парите взети от бедните и безработните. Това води до там, че банките не трябва да препродават нередовните кредити, но от друга страна номинирането на госпожа Лагард за, президент, за председател на ЕЦБ е, е нещо, което не засяга нейната персона. Става въпрос за капиталистическата система. Народите в Европа трябва да се организират, да, борят, да се борят срещу монополите във всички държави. Благодаря. Благодаря. Господин Нидермар, за една минута.